Ladies and gentlemen, I wonder if... Госпожи и господа, Питам се дали не бих могъл да поканя депутатите да заемат местата си. А, мисля, че се събрахме. Можем да започваме. Имаме възможност да чуем и гласовете на нашите колеги от националните парламенти, които искам да приветствам много топло. С добре дошли. Извинявайте, че малко назад се падат вашите места може да направим една паузичка по средата, за да се преместите по-напред. Но много се радваме, че сте сред нас. Искам също да ви кажа, че нашите дискусии се предават по интернет и а, камерите автоматично ще се насочват към вас. В момента, в който вземете думата, моля да използвате микрофоните. Мисля, че на всички езици е осигурен превод, така че можете да говорите и да потърсите на приемника превода на собствения си език. Прекрасно е, че имаме 22 представители на национални парламенти от 11 държави членки. Освен това, за първ път на нашите срещи имаме сред нас колеги от Норвежкия парламент. Норвегия на практика е напълно ангажирана държава членка по отношение на вътрешния пазар и съответно директивата за услугите, така че ще бъде много интересно за нас да поставите от своя гледна точка своите а, въпроси с ображение. Също така се радвам на присъствието на а, господин Шевание, който бе избран в февруари, ще дойде след малко, транспонирането на а, а, директивата за услугите ще бъде нещо, за което той напълно ще отговаря. Така се, ще се радваме да а, го приветстваме с добре шоу, като дойде по-късно. също така искам да приветствам на президиума Евелин Гепхарт, която е отляво на мен и, както знаете, бе докладчик по директивата за услугите 2003, мисля. Започнахме е, да работим заедно тогава с, с вас. Аз бях е, тогава докладчик е, в Сянка. Сега междувременно съм председател на тази комисията. Един вид пак се събрахме на подиума днес. Евелин ще отговаря за предвижването на директивата в парламента. Много важен момент ще бъде това за Европа, когато се случи. И така искаме да чуем какъв е вашият опит по отношение на процедурите, както в парламента, така и извън парламента по отношение на транспонирането на разпоредбите на директивата за услугите. Това е процес, който тече в държавите членки и възприемането на разпоредбите по тази директива от страна на изпълнителната власт тече в момента. Много държавите са установили вече звената си за единен контакт. Е, това е само една от темите, които съвсем свободно моля да поставяте. Евелин Гепхард е докладчик от името на нашата комисия за изготвянето на първия доклад за работата на, а, по транспонирането. Имате възможност да предоставите информация за създаването на тези звена за контакт. Също така много е важно, че искаме да чуем от вас какво мислите. Просто само ми дайте знак, ще се отбележи вашето желание от секретарията също така имаме и формуляр, който може да посочите това. Искам да поканя двама от представителите на националните парламенти да се изкажат. Също така бих искал и членове на нашата парламентарна комисия да се изкажат, да видим различните виждания, за да тръгне един диалог. Сега ще помоля а, Евлин да бъде така любезна да ни изложи основните моменти, тъй като тя е, е по-запозната с директивата от мен. Ако може, Евелин, много ще съм благодарен. Освен това, в средата, както казах, може да направим една паузичка, зависимо от това как ще тръгнат въпроса, но междувременно с удоволствие давам думата на госпожа Евелин Гепхарт е, за е, уводни бележки, за да започнем днешния ни разговор. Заповядай, Евелин. Благодаря много, господин председател, драги колеги. Тази среща, която ще проведем днес след обед е изключително важна, тъй като ще говорим за транспонирането на директивата за услугите. Ще обсъдим евентуалните трудности и проблеми, с които се сблъскват държавите членки така че да видим, ако е възможно, как да ви помогнем. Но нека да а, направя един кратък исторически преглед на тази директива. А, дискусията има много аспекти, които трябва да припомним тук. В държавите членки и за парламента е а, много важно да има общ европейски пазар. И за да се осъществи този пазар, гражданките и гражданите, както и а, фирмите и предоставящите услуги, а, да, трябва да могат а, да се придвижват свободно, за да действат на този вътрешен пазар. В тази сфера трябва да се осъществи напредък и именно за това се стигна до директивата за услугите. А, що се отнася до въпроса как да се действа, именно тук възникнаха а, проблемите. Комисията направи едно първо предложение. А, директивата Болкенштайн се наричаше тогава, която целеше прави, приватизиране на пазарите. и премахване на правилата. Това беше мнението на една от групите. Друга група препоръчваше създаване на нова система, намиране на нов подход и аз бях привърженик именно на това второ гледище. Трябваше, беше недопустимо да се осъществи система, която гражданите да нямаше да приемат. И всичко това трябваше да се осъществи при зачитане на правата на трудещите се, на гражданите и на потребителите. В този процес включи Европейския парламент, е, но дълго време ние смятахме, че е невъзможно почти да се намери решение на този въпрос, защото държавите членки имаха много а, е, различни подходи. И така парламентът изготви в крайна сметка едно компромисно предложение, което на практика беше единодушно прието от държавите членки. А, ние подчертахме, че и предоставящите услуги могат да се придвижват свободно в рамките на Европейския съюз, а, като разбира се спазват правото на а, съответната държава членка. Като естествено се премахват пречките, които биха могли да съществуват пред свободното движение на предоставящите услуги. Тоест, държавите членки трябваше да установят кои правила са наложителни и кои биха могли да бъдат премахнати, кои не са вече актуални, така да се каже. А, така че трябваше да се види каква е а, правната уредба в отделните държави членки и да се внесат а, евентуалните промени. Как стоят нещата в а, държавите членки? Как се а, проведе а, проучването на тази а, ситуация, този скрининг? А, също така стои въпроса, положението и мнението на, на работещите, на синдикатите, дали те не биха могли да бъдат привлечени в тази оценка, в този процес. В някои държави членки бяха премахнати, отменени някои правила. И това, което трябва да обсъдим, което ние не можем да приемем като депутати, е в една държава членка да се въвеждат или отменят правни текстове, ако това не се налага. Това е един много важен аспект и ние трябва да го обсъдим тук. Също така бихме е, искали да видим е, какво беше участието на Европейската комисия, която също участва в този процес. И това не беше много лесно осъществима операция. Още един въпрос, който трябва да бъде обсъден е а, определянето на един единствен партньор. И това е особено важно при създаването на единния пазар в Европа. Тоест, целта беше ясна, трябва да се а, зачита правата в държавите членки, т.е. фирмите трябва да а, съберат информация за а, съответната а, уредба. И това са правила, които всички ние трябва да спазваме. Също така а, трябва да се осъществи административно опростяване, опростяване на административната система за а, тези а, фирми, а, които ще се възползват от това свободно движение. Защото обикновената практика е да се попълват множество формуляри, да се премине през около 20 на служби различни, а нашата цел е да се създаде едно единствено гише, една единствена служба, към която да се обърнат фирмите, за да получат съответната информация и да изпълнят всички формални изисквания, всички формалности. Това наистина е много значим напредък, това опростяване на административните изисквания. И е наистина важно за нас да се запознаем с етапа, до който са стигнали нещата в вашата държава и с какви затруднения се сблъсквате. И естествено, тъй като е невъзможно всички въпроси да бъдат обсъдени, всичко, което е свързано с директивата, да бъде обсъдено в рамките на един след обед, ще се спрем само на приложното поле. Наистина има компромисно решение, но не винаги е ясно какъв е точно обхвата, какво е точно приложено поле на директивата за услуги. Да речем всички услуги от общ интерес трябва да бъдат е, изключени от това приложно поле, но това не винаги може да се осъществи. Е, постарахме се да изготвим списък на тези услуги, които искаме да бъдат включени, не искаме да бъдем включени. Е, всяка една трябва да бъде третирана отделно и Комисията, която третира въпросите за услугите от общ интерес, създаде някои затруднения. Това са трите основни насоки, на които да се спрем днес след обед. Наистина, наложително е да ги обсъдим и е особено важно да видим как е проведен процеса на транспониране в а, е, държавите членки. Но имам един въпрос към вас. Обръщам се най-вече към а, е, представителите на Франция. Във Франция продължава да се говори за директива Болкенштайн, но не за тази директива става дума днес тук. А, е, този текст, сегашният текст много се различава от предложеното на времето от господин Болкенштайн. Така че не трябва нашата дискусия да а, затъва, като се използва неуместно а, това наименование на директивата. Смятам, че трябва да се спрем а, да се задълбочим по една тема, създаването на една обща Европа, която почива на едни общи основи, общи за всички нас. И не трябва само да обсъждаме проблемите, трябва да изтъкнем и положителните елементи. Така че ще съм много благодарна на представителите на националните парламенти а, за а, посочването от тяхна страна на тези положителни а, аспекти. Предварително ви благодаря за инициативата, благодаря ви, а, че дойдохте тук така многобройни. Това наистина е много важно, господин председател. Защото залегналото в а, Лисабонския договор трябва да се осъществи съвместно взаимодействие с националните парламенти, така че максимално да бъдат защитени интересите на гражданите. Благодаря е, за е, много подробното въведение. Сега ще ви дадем думата на вас. Сега имам вече няколко, които се записали, но бихме искали още хора да се изкажат, ако искате да се включите за следващия кръг а може да го направите или да ни дадете знак. Ще ви помоля да се придържате към 3-минутен продължителност на изказванията си. Имаме прекрасна система за отмерване на времето, което ще ви помогне. И така, по моя списък, госпожа Ботан от Норвегия, Вайпъл Куня от Швеция, господин Андре Шваб след това, госпожа Янсен от Шведския парламент, госпожа Пап Атанас, Атанасио, Гърция, след това координатор от групата на АОДЕ, господин Касоли от Италия, господин Шевчик от е, Чешката република и господин Леко това са записалите се до тук. И така, госпожа Ботън от Норвежкия парламент. Три минути. Благодаря, господин председател, за възможността да ви разкажа по какъв начин се прилага директивата за услугите в Норвегия. Искам да ви благодаря за, за, на вас и на колегите ви за това, че ни включихте че ни включихте като представители на парламент от економическата зона в обсъждането на тази тематика. Искаме да бъдем градивни партньори на Европейския парламент и трябва да кажа, че тези дебати помагат и за по-своевременното провеждане на политически дебати в нашите страни. Дебатът в Норвегия се спира основно на това дали тази директива може да доведе до социален дъмпинг и докъде може да се а, за, а, укрепят позициите на европейския социален модел. Имаме четири изисквания, за да дадем подкрепата си за прилагането на тази директива в, в, в Норвегия, именно директивата да не нарушава установеното в страната трудово право, да не спъва усилията в страната за пресичане на социалния дъмпинг, да не пречи на други сключени споразумения, националните органи да запазят своите компетенции по отношение на области като образование, здравеопазване и така нататък в Норвегия правителството направи 9 подробни оценки на експертната си познания и умения. Основните, основната цел бе дали от прилагането на директивата ще се повлияе трудовото право, дали ще има дъмпинг на социалните услуги и така нататък. Оказва се, че директивата няма да има такива отрицателни последици. Това виждане се подкрепи от мнозинството в нашия парламент. Впоследствие бе прият закон за прилагането от 28 декември 2009 година на директивата. Същата дата, на която тя влезе в сила в Европейския съюз, но действията в страните от ЕФТА, Европейската економическа зона, се отлага до 10 година, 2010, поради това, че Исландия не е приела решение за включването на директивата в договора за Европейската економическа зона. А, като цяло заключението е дали е, действащото е, е, е, норвежко право може да се окаже в противоречие с разпределите на директивите. Оказва, че това не е така, но в някои случаи може да се наложи някои разпределите да бъдат леко променени. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Вайбъл Коняс от Швеция. Натиснете копчето, ако обичате, пред себе си, от дясно на микрофона. Е, Благодаря ви, господин председател. В е, Швеция директивата за услугите беше транспонирана своевременно. Всеки департамент, всяко министерство се опита да прецени е, кои точки трябва да бъдат покрити от тази директива. И се опитахме да разберем е, какви бяха евентуалните възможности. И в областта на услугите. Е, опитахме се да преценим е, кои са най-важните обстоятелства. Видяхме, че има някои препятствия. препятствия пред търговията в интернет и решихме, че трябва да се упростят някои неща именно там. Благодаря, ние също работим по електронната търговия е, беше интересно да чуем, че говорите и за това. Сега координатора на НП, господин Андре Шваб. Ähm, Благодаря ви, господин председател. Да. Е, да, е, абсолютно правилно. Става въпрос за мъж, не за жена. Аз искам да пожелая добре дошли на нашите колеги от е, националните парламенти. Добре дошли от името на Народната партия. Днес имаме чудесна възможност да обсъдим с госпожа Гепард директивата е, за услугите, по които тя е докладчик. Да можем да обсъдим с нея е, каква беше целта на това решение на времето. Искахме да се спазят социалните стандарти, да се запази високо ниво на вътрешния пазар, за да може да се възползваме максимално от този вътрешен пазар. Това беше цел, която ни обединяваше, макар в някои случаи да имаше разногласия. Но знаете, че в политиката, когато са взети някакви решения, всички се опитваме да постигнем поставената цел. За да е, постигнем тази цел, националните парламенти ще трябва да работят с различните национални парламенти. И за нас е, просто се, е, така предоставя една чудесна възможност, за да обсъдим транспонирането и препятствията, евентуално, пред транспонирането. В родината ми възникнаха доста технически затруднения при транспонирането и прилагането на директивата се установи в Германия, например, е, че е, единственото гише е един нов партньор, нещо много важно за е, упростяването на администрацията. И видяхме, че създаването на това единно гише за всякакъв вид административни услуги е различно в е, много страни. В е, Германия си зададохме въпроса дали то е, ще може да замени предишните структури. Но, съдейки по вашите изказвания, разбирам, че и други страни са сблъскали с такива проблеми. Тоест, трябва да се търсят решения преди прилагането на директивата, възможно най-ефективно, възможно най-бързо. Благодаря ви, господин Шваб така искам да се убедя кой е сега в списъка на изказващите се. Госпожа Янсън от шведския парламент, папата Наси от гръцкия парламент. След това господин Касоли от италианския сенат, Чевчик от чешкия сенат и е, координатора Зелената партия Френско национално събрание и е, е, Белгийската долна камера на парламента. И господин Паска също е на списъка. Ако някой от колегите иска да се изкаже в първата част, след като изчерпа списъка на координаторите, ще добавя нови имена към е, списъка на изказващите се. За мен е удоволствие да дам списъка на госпожа Ива Лена Янсън от Шведския парламент. Заповядайте. Имате думата. Благодаря много, господин председател. На първо място искам да благодаря на Евлин Гепхарт, която подчерта, че тази директива а, значително се промени от първоначалния вариант. И госпожа Гепхарт каза също така, е, че днес някои продължават да критикуват Европейския съюз по отношение на услугите и е, да смятат, че тези трудности се дължат на директивата. В нашия парламент е, се осъществи транспониране на директивата, но имаше един аспект, по който не бяхме съгласни, а именно възможността за контакти с синдикатите. Възникнаха някои проблеми в тази насока и опозицията и синдикалните организации заявяваха, че не е възможно да се запази съществуващия модел. И ние подчертахме това. Благодаря ви. Uh, thank you very much indeed. We may perhaps uh, come back to you in a second round on... Благодаря ви. Е, по някои от подробностите можем да се изкажем и при втория кръг. Сега госпожа Афродайте, Афродите Папатанасио. Благодаря, господин председател. Вие знаете, че сега е, ние прилагаме структурни реформи. Вие сте запознати с е, бюджета на Гърция и за това подехме много инициативи, една от които е транспонирането на тази директива, която е прията от парламента. Е, тя всъщност беше представена на 16 март в гръцкия парламент под формата на предложение за закон за борба срещу социалния дъмпинг. Е, започна диалог с социалните партньори. Е, този диалог се проведе и с цяла поредица от други партньори в страната, с е, Търговската камера, с е, синдикатите е, като цяло. И след одобрението от този закон ще могат да се проведат други дискусии с синдикатите за приложението. Има и е, електронна връзка и можете да задавате въпроси по този закон, който се приема сега в Гърция. Е, е, ще говоря на румански. Скъпи колеги, скъпи представители на националните парламенти, бих искала да поздравя Европейския парламент за чудесната идея за диалог с националните парламенти защото в Европейския парламент и особено в комисията ИМКО, вътрешен пазар защита на потребителите, често сме обсъждали въпроса. ние сме разговаряли с различни председателства на Европейския съюз, разговаряли сме с господин Мишел Барние, имахме и доклад за приложението на директивата, изготвен от госпожа Герхард. Изобщо е, многократно е, сме имали възможност да обсъждаме директивата за услугите. Е, до сега обаче не сме имали възможност за диалог с националните парламенти. Радвам се, че това е, се осъществява днес. Днес имаме възможност да изслушаме националните парламенти, да чуем какъв е опита им и какви са истинските проблеми с приложението на тази директива. Директивата за услугите е много важна за осъществяването на единния пазар, на вътрешния пазар – е, важен, е, защото законодателството, което ще се въведе във всяка държава членка в Европейския парламент, ще има положителен ефект, защото ще намали бюрокрацията и ще отмени много е, препятствия. За Румъния господин Прешка, който е сенатор и който е представител на румънския сенатор, ще ви запознае по-подробно. Румъния беше първата страна, която въведе хоризонталното законодателство и ние сме една от шесте страни, където тези единствени гишета все още не работят, но искам да ви уверя, че в последствие ще се положат съответните усилия, за да заработят те. Искам да ви уверя, че сега е много благоприятен момент, за да се изпратят ясни послания до националните парламенти, които до сега не са могли да създадат нито хоризонтално, нито отраслово законодателство. Т.е. трябва да се изпрати послание към страните, които не са могли да е, довършат тези гишета. Е, това е много важна директива е, за бъдещето на европейските граждани. И е, искам да ви напомня, е, че приложението на тази директива е, ни дава примери за препятствията пред прилагането на европейското законодателство. Съвсем лично, като лично мнение, искам да кажа, че трябва да се помисли при е, трудно законодателство, което трудно се транспонира. Това става, трябва да става чрез правилници, не чрез директиви. Благодаря ви. Благодаря. Това е интересна идея. Нещо, което ние също бихме могли да а, проучим. Каква е ролята на а, националните парламенти в а, транспонирането на европейското законодателство и да ползваме заключението такъв един анализ за по-добро сътрудничество. Сега господин Касоли от Италианския парламент. Господин Декру, аз ще говоря от моята група на консерваторите и реформаторите, господин Каска от Румъния и е, също така представител на полския парламент. А, господин Банаш. Искаме да обсъдим с този следващ кръг от изказвания по-подробно тези звена за един контакт. До сега обаче вие сте събрали ценен опит и ми е интересно колко души са участвали. предвид на това, че има местни организации в администрацията, които също имат съответните задачи. Много ни направи впечатление, когато посетихме от нашата комисия Швеция през миналата година, октомври месец. Шведското правителство ни разказа за брифингът, който се провежда на местно равнище в администрациите за а, директивата, така че нейното транспониране да не води до дискриминация и също така за контактите с други страни. Може да ни разкажете нещо по този въпрос. Господин Касоли има думата. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към поздравленията и благодаря за това, че ни поканихте да дойдем тук, за да изложим е, нашият поглед върху прилагането на тази директива. Наистина беше извършено много сериозна работа за е, прилагането на практика на директивата по транспонирането на тази директива, която ще влезе в сила през май тази година. Тази директива почива на принципи, по които сме постигнали е, съгласие през 2008 година и тук всички мерки са взети, за да могат при отлични условия да се осъществява предоставянето на услуги. И така, че да бъдат включени различните групи, гражданите, синдикалните организации и да, се, да бъде от полза този текст са всички е, представители на италианското общество, които ползват услуги. Наистина всички е, мерки и на регионално и на местно ниво е, бяха предприяти. Е, беше взето решение за отмяна на някои е, устарели е, морално текстове и сега разполагаме с система, която е, дава легитимност и по този начин е, директивата може пряко да бъде прилагана, така че да се упражнява е, правото без участие на ненужни административни звена. Поне в Италия това е нещо ново и то ще облегчи задачата на много малки предприятия. Ще разполагате с много по-голяма гъвкавост. И по този начин ще се увеличат различните възможности за достъп до търговия, до етична търговия. И Директивата дава възможност да се упрости съществуващата в Италия система, но прилагането на директивата е свързано и с множество проблеми в някои отрасли. Именно за това сме предвидели някои норми и правила за преходния период. В някои случаи, когато това се налага, се създават междинни звена, а на други, в други случаи а, те пък се премахват. А, също така а, различни посредници улесняват на практика като решават всички технически въпроси, улесняват задачата на всички граждани. Благодаря. Последното, което казахте е много важно за достъпа до разрешаващите органи, издаващи разрешителни и така нататък. Това е много интересно. Може пак да се върнем на тази тема. Това беше много интересно, като бяхме в Швеция, също шведското пред правителство ни, а, специално ни запозна с тази дума. Благодаря ви за думата, благодаря ви за поканата, за тези чудесни условия. Ще използвам колегите преводачи от чашката кабина. Благодаря ви. А, Всъщност, аз искам да ви благодаря за предоставената възможност. Директивата беше много приемлива. Ние очаквахме, че за някои съседни страни тази директива ще бъде е, указател е, за е, намаление на времето ограничение за свободата на движението на хора и услуги, които бяха наложени на Чехия от Германия и Австрия, например, до тази година. Следващата година тези ограничения ще отпаднат. Чешката економика и економиката на съседните страни не са пострадали драматично точно от е, този преходен период. Но по-скоро ефектът беше психологически, отколкото економически. Ние приехме нова форма на директива, защото за нас беше допустимо да либерализираме повече и в повече области и да отидем по-далече от последната версия на директивата. Нашия закон за свободата на услугите е по-либерална, с по-широк обхват, от, директив, от услугите, които е, се извършват от граждани на други държави членки. Ние също имаме опит с звеното за единен контакт. Ние имаме е, такива звена е, по едно в регион и в столицата две. Е, може би. Е, аз мисля, че либералната насока, се приема доброжелателно от е, политическото мнозинство, което в момента е на власт в е, Чехия. Имаме. Е, предполагам, че ние ще се спрем на либералния път. Благодаря ви, казва председателя. Господин Чевчек, аз забелязах, че по време на е, чешкото председателство около година по-рано имаше е, конференция в Прага по този въпрос и е, всъщност различните председателства отдават различно значение на директивата. Имаме срещи с депутати и с държавни служители и имаме възможност да изслушаме и транспонирането на други големи директиви. Да, координатора на зелените има думата. Ще бъда съвсем кратка. Наистина с голям интерес ще изслушам това, което ще ни кажат представителите на националните парламенти и какъв е техния опит при транспонирането на директивата. Действително бяха засегнати няколко теми, но струва ми се, че малко мутно се провежда транспонирането на директивата в държавите, но ще изчакам да, служ... да изчуя и останалите, до тук ще спра. Сега господин Люко от Националното събрание. Люко, се казвам, казва оратора. Да, понякога имената ни създават затруднения. Благодаря ви, господин председател. Във Франция спомена госпожа Гебхард, че а, тази директива във Франция се нарича Болкенштайн или Болкенстин дори, но вече не е така, искам да уточня. А, но така или иначе, е, на времето Франция, която трябваше да се произнася по а, договора, тази директива беше свързана с доста затруднения. На времето аз докладвах в нашето национално събрание по тази директива и искам да кажа, може би ще бъде в бъдеще ще известна като директивата Гебхарт. Но това, което искам да кажа е, че във Франция наистина е доста трудно това транспониране трудна, тежка задача, защото приложното поле на директивата е много широко, много обхватно. И държавите е, членки трябва да се произнесат е, по този а, е, факт. Но така или иначе тази трудна задача се осъществява а, успешно. А, във Франция, защото някои текстове са по инициатива на правителството но и на парламента. И има една особеност във Франция. Понякога а, а, законите, които а, се гласуват, понякога се. А, са по инициатива, по инициатива на правителство, друг път по инициатива на парламентаристите, на депутатите. Но така или иначе, в Националното събрание на Франция бяха гласувани няколко закона, и самото им наименование показва оценка, защото се говори за закона за модернизиране на разрешенията. Също така закона за развитие на туристическите услуги. Е, така че да се опрости е, класификацията на е, различните обекти за настаняване на туристите. Също така беше гласуван закон за реформиране за реформа на някои от режимите за предоставяне на разрешения. В близките седмици ще бъдат гласувани още закони, които се вписват в транспонирането на тази директива. Понякога има затруднения, някои юридически професии, някои видове адвокати. В моя град, например, една от категориите а, смятат, че също а, имат роля, която не се отчита достатъчно. И по отношение на въпроса за единното звено, сега вече съществува такова за вписванията. Нарича се а, гише за мрежите на а, центровете, на фирмите за изпълнение на формалностите. Така че тази директива наистина на времето, когато а, имаше друго име, създаваше доста проблеми на нас а, във Франция. Но а, това широко приложно поле а, понякога ни навежда на мисълта дали пък не сме стигнали до предела на възможното в това отношение. Това исках да ви кажа. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря много, господин Лекю. Може би не е лошо да се върнем пак към някои от въпросите, поставихте, а, специално за тези гишета за един контакт и а, други а, колеги също споменават, затова това е важно. Сега а, искам да обясня на колегите от другите парламенти как работим тук. Ще кажа, че ние сме първата парламентарна комисия, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, да преведем а, телевизионна конференция с съответната парламентарна комисия в Националното събрание на Франция в друга зала по правата на потребителите и тогава ползвахме същите уредби, които има пред вас, същите екрани и а, превод. Така. А, някои от колегите в националните парламенти имат сходни техни... технологии на свое разположение. Искам да а, благодаря специално на колегите от Националното събрание е, за тази инициатива. Мисля, че и за тях, е, по тяхна оценка тя е била доста полезна. Господин Декрю, сега се надявам и от, е, от Белгия и вашето име да съм произнесъл правилно. Заповядайте. Благодаря ви. Ще се опитам да говоря на хубав белгийски. Благодаря ви, скъпи колеги. Сега, какво е положението? Нашата директива одобри хоризонтална директива, е, одобри вертикалните, а съвсем наскоро и правилниците е, за звеното за един контакт. Но ние сме федерална държава, като други европейски страни, така че има някои странични аспекти на директивата, е, които трябва да бъдат е, одобрени от регионалните и местните парламенти. Ние малко позакъсняхме, но мисля, че е въпрос на няколко седмици. Сега продължавам на френски. По същество, през 2002 година моя приятел Болкенштайн, с когато сме лични приятели, разработи проекто директива, за да се опита да намали така наречените търговски централи. Основно целта беше в областите в нашите страни да нарасне е, заетостта, конкуренцията е, и изобщо изобретателността Именно поради това тази е, е, директива се казва Балкенштайн и за това е, се помни само като директива Балкенштайн, но всъщност тя е съвсем различна. За това въпросът ми е какво е настоящото и отражение върху економическото благоденствие, върху економическия растеж, доколкото изобщо може да се прецени, как се отрази върху заетостта на директивата, съвсем е, е, леко искам да попитам, но е, как тази директива, която е кастрирана, съжалявам за женските уши, но в а, а, много от нашите страни економическите аспекти на обществените услуги а, свързани с директиви за пощи, за железници. И е, има така е, едно силно развито чувство за самосъхранение. И поне според мен такова самосъхранение е много късогледо. Е, е, аз години наред бях министър на железниците, например. Е, всяка страна е, си има собствено законодателство, собствени правилници, е, собствени стандарти за железниците, защото железниците са витрината на дадена страна. И всичко това, разбира се, отрицателно. Аз имам чувството, че в е, глобализацията, в е, настоящата световна економика, всички тези бариери и препятствия е, са вредни. И въпреки директивите, които се опитваме да създадем, тези препятствия продължават да бъдат сила. Благодаря, господин председател. Uh, thank you very much indeed, Mr. Crow. Благодаря много, господин Декро. Сега да погледнем списъка. Трента Филипис, пропуснах да посоча, е наш координатор за групата ГУИ и представител на Полския сенат. Имаме много време. Ако искате да вземете отново думата, ако сте се изказали, вече също може да го направите, ако правите сега интерес специално към темата скрининг на законодателствата, ако сте хора, които сте участвали в този процес или пък сте а, общували с съответните държавни органи, натоварени с тази задача. Също ще ви помоля или да ни пратите бележка, или да ни дадете знак от място. Сега ще дам думата на господин Транта Филидис и след това господин Панос. Благодаря, господин председател. За мен тази възможност наистина е много важна, защото можем да, да дадем на вас информация от името на националните парламенти като народни представители. Интересно ми е да участвам в това изслушване. Искам да подчертая измененията, постигнати от колегата Гепхарт в директивата – според мен тази директива трябва да се преименова и да се казва Гепхарт, а не Болкенштайн, ако изобщо трябва да носи лично име. Има редица сложни моменти тук, които стават с пречка пред прилагането и транспонирането на директивата. Ако погледнем статистическите данни в договора, в доклада на комисията, 13 държави членки са приложили директивата, но в други 10 директивата в момента се разглежда в националните парламенти в две държави членки. Нищо не е направено по отношение на необходимата законодателна процедура за транспонирането и това буди безпокойство, разбира се. За нас не би трябвало това да се превръща в самоцел, да се оказва натиск върху държавите членки за транспонирането на директивата в цялата и сложност, ако държавите членки нямат тази готовност. И така, това налагане или този натиск може просто да породи още повече проблеми. Затова бих призвал за повече търпение на този фронт. Благодаря. Да, някои от нас не изгарят от нетърпение, за да видят резултатите. След малко ще чуем. Сега господин Паскал от Румънския сенат. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата покана. Приветствам всички колеги, членове на националните парламенти и на Европейския парламент. В Румъния още при подготовката за присъединяване се осъществи скрининг за премахване на всички видове препятствия, включително езикови. И транспонирането на тази директива беше свързана с анализ на режима за лицензиране за издаване на разрешения, и на опростяване на административните процедури, така че да се намали е, броя на заявленията, намаляване на изискванията за сертифициране, да речем, е, и реалната заверка, да речем, на е, копията. Също така проучихме ситуацията в тази сфера, в другите държави членки, които желаят да осъществяват, да предоставят услуги в Румъния. Няма допълнителни изисквания към тях от страна на Румъния, но има някои случаи, при които това се налага, но правилата са ясно посочени. Що се отнася до взаимното оценяване, държавите членки и комисията могат да направят съответните заключения в недостатъчно хармонизирани области, така че да се определят най-добрите практики в тази сфера. Благодаря ви. Uh, um, uh, Благодаря, господин Паска. Господин Паняш от Полския сенат. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący за запрошение и уделение гласа. Благодаря, благодаря ви за поканата, благодаря за това, че ми предоставяте думата, дами и господа. Директивата за услугите е, беше транспонирана в полското законодателство е, с закон от март 2010 година. В е, Полша се създават хоризонтални правила и се променят 27 е, е, регламента. И въвеждането на директивата беше изцяло гласувано от е, широкото мнозинство членовете на Сейма, а също така беше одобрено и от обществеността. Президента подписа веднага закона и той влезе в сила на 10 април 2010 година, е, което е символичен ден за нас и вие много добре знаете защо. Аз мисля, че е, трябва да се привлече вниманието, поне в случая с Полша, е, върху някои революционни разпоредби, като Например, е, подобряване на административните услуги. Имам предвид най-вече упростяването на административните е, изисквания. Имаме е, институция за издаване на разрешителни, т.е. кандидата веднага получава разрешение да осъществява определена економическа дейност. А, а, освен а, това, срока на разрешението също се удължава. Това е революционно за Полша. И е, е, разпоредбите по приложението трябва също да бъдат разширени, защото това е съвсем нов подход поне в работата на, работата на публичната администрация с клиентите, които можем да ги наречем така в дадения случай. Клиенти, благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Гос... Да, разбира се, ние се изпълняме за трагедията във вашата страна и ви изказваме нашето съчувствие. Искам да кажа няколко комен... коментатора коментари от моя страна. После ще вклю... дам думата на госпожа Гепард за заключение. После ще е, пристъпим към по-подробно разглеждане на звеното за единен контакт. Е, е, аз не можах да произнеса всички имена както трябва, но се надявам, че се извинявате за това. От наша гледна точка, един от най-важните неща на директивата е, че за първ път има е, цял процес на взаимно оценяване, което в момента тече и ще бъде интересно да знаем, може би при други изказвания ще разберем, е, е, изказвания на националните парламенти до къде е, това се, до каква степен това се прави от парламентите и до каква степен това е административна процедура. Защото в е, всички парламенти е, има пленарни сесии за съпоставка на техния, тяхната практика и да се е, погледне какви закони са гласували. И галактиката е широка. Ето, например, ако погледнете доклада на съвета, има повече от 19 000 изисквания за трансграничните услуги. Те са обсъдени в различните държави членки. Това е огромна работа. Но самия факт за обмена на опит е нещо ново в областта на европейското законодателство. И за това искаме да чуем вашето мнение за метода сам по себе си за този политически процес. Дали е, това може да се приложи и в други области, където трябва по-отблизко да работим съвместно, да, да обменяме практика е, е, е, за законодателство, което прави по-бавен е, единния пазар и по-малко ефективен. Едновременно с това искаме да е, е, е, държавите членки са напълно прави да защитават техния интерес, интереса на гражданите за сигурността, за здравеопазването и за това те включват критерии при приложението на директивата. Така че е, е, едва ли е, е чак толкова популярна директивата, защото тя е по-скоро административна компетенция и затова искам да чуя и вашите мнения. Това, което господин Баняш каза за административните процедури, и за обстоятелството, че в много случаи се наблюдава, е, че работата по приложението на директивата за услугите е, но, е всъщност е, е, едно от затрудненията е, че фирми, които искат да се установят в друга страна, те искат разрешение за започване на работа, обаче не получават отговор и заради това се насочват към друга страна. Така че тази възможност или невъзможност да се отговори без нищо задължително е едно от затрудненията. И заради това беше важно, че господин Банаш повдигна този въпрос – но на мен ми се струва, че е, фирмите в Полша, полските граждани в Полша, ако трябва да искат разрешение, е, примерно да кажем за услуги в друг град, е, всъщност това им е много полезно, защото сега получават своевременно отговор. И втори аспект, който чувам от дискусии тази сутрин с колеги от администрацията във Великобритания, е, че тази директива води до упростяване на бизнес средата вътре в самата страна, в е, всяка национална страна. Това е моята теория. Не знам дали вие сте съгласни с нея, но в случай, когато няма отговор на молба, е доказателство. Доказателство е. Всъщност е, е, бизнес средата се променя, за полските предприятия. Не само трансгранично, но в собствената страна. Това е много интересно, така че това е резултат от вътрешните процеси, когато трябва да проверите собственото си законодателство. Това са две точки, по които искам да чуя вашето мнение. Някой малко по-назад май искаше да се изкаже. Някой се дигна ръката. Дали някой искаше... Всъщност не, не си е дигнал ръката, за да вземе думата. Така че това са моите наблюдения. Аз сега искам да ви приканя като колеги да ми кажете дали вашата, моята теория се прилага на практика. Дали поне вие това наблюдавате в практиката си. Ако е, други колеги не искат да се изкажат на първи етап, бих искал е, да е, приканя Ивлин Гемпарт за заключение и може би да въведе втората част на нашата сесия. Благодаря много, господин председател. Е, да, в доста трудна ситуация ме поставяте, господин председател, е, защото споменахте един въпрос, който по принцип днес няма да обсъждаме. Става дума за взаимната оценка, за взаимното оценяване, което е предвидено, но искам да припомня по този повод, е, че Европейският парламент на първо четене отхвърли това взаимно оценяване. И мога да кажа единодушно. Всички групи бяха съгласни по този въпрос, защото смятахме, сметнахме, че въпросът е свързан с много административно-бюрократични затруднения. И именно затова на второ четене пък решихме, че ако държавите членки желаят това, добре, не можем да им попречим, ако такова е тяхното желание. Но не Европейският парламент а, а, желае да а, даде живот на подобно бюрократично чудовище. И ако Полша трябва да оценява всичко, което се случва в останалите 26 държави членки и така нататък, Наистина това е непосилно бреме. Но така или иначе това от компетенциите на съда и на парламента ситуацията е доста трудна. След като изслушах отговорите на изказалите се, мога да кажа, че парламентите участвайки в този скрининг, са установили кои аспекти подлежат на промяна, кои на отмяна и решенията са и на политическо ниво, не само на административно. И някои от решенията са силно поли стандартизирани. Така че въпросът ми е по-скоро какво е отношенията на политиците е, към този скрининг – Знам, че съответните органи в други държави имат поглед по този въпрос. Друг важен интересен елемент, според мен, е, че в различните държави възприятите подходи се различават. Някои държави членки са възприели хоризонталния подход, така както беше посочено това от господин Казоли за Италия. И наистина, господин Казоли, би било добре да дадете малко повече подробности, да ни обясните как точно сте процедирали в Италия. А от друга страна, господин Леку от Франция пък е, ни е, спомена за специфични законодателски мерки, законодателни мерки. Така че подходите са различни и а, е, за мен представлява огромен интерес а, кое и как точно е променено в конкретно измерение. И малко Недостатъчни бяха за мен тези отговори. Не ме удовлетвориха изцяло. И колегите от националните парламенти, разбира се, могат писменно или по, с електронно писмо да ми предоставят по-подробна информация. Но много интересно е, че колегите подчертаха и поставиха ударението на втори елемент, а именно единната служба за контакт, единството звено за контакт. И как се осигурява достъп до пазара в различните държави, така че с нетърпение ще изслушам по тази тема бележките на колегите. Благодаря ви. Да, благодаря много. Определено спазваме определеното време, както всеки от нас, така и като цяло. Така че сега можем да премахнем ограничението за трите минути, тъй като не сме толкова хора в залата, можем да имаме възможност за един по-свободен и активен диалог. Сега да поговорим, предлагам, за тези за нас за един контакт. Също така и колегите от другите страни, също ако искат да се изкажат по някои другите въпроси, също ще правим гъвкавост. А, както казах, може да ни изпратите искането си писмен вид, но или да вдигнете ръка. Сега ще дам възможност госпожа Ботън да започне дискусията, след това госпожа Тун също. И ще видим как ще продължим нататък. Госпожа Ботън. Благодаря. Норвегия създаде електронно звено за един контакт, което се казва Антин. Там всички могат да получат информация как да се установят като еднолични търговци. Това е първо поколение от такова, от такъв, такова звено. И то предоставя информация на тези, които желаят ние всъщност институциите, които работят е, с това звено, смятат, че това е част от ежедневната им работа. Някои от е, услуги, директивата за услугите е, са транспонирани в националното ниво. Скрининга приключи. Единото звено вече е създадено. Още веднъж ви благодаря за тази междупарламентарна среща, за да ми дадете възможност да кажа докъде, е, в каква степен е транспонирана директивата в Норвегия. Благодаря ви, Жа Ботан. Мога ли да ви задам два въпроса за звеното за един контакт, е, защото ние говорихме за това и правила. Е, колегите говориха за правилата, госпожа Гепхард също в встъпителното слово говори. На колко езика се говори? Е, само на оригиналния език, на националния език? На колко езика можете да получите информация? И един е, въпрос беше повдигнат е, от предприятията. Има много хубава брошура в папките ви, където е обобщено приложението. Да питам дали това звено е свързано с други агенции за издаване на разрешения. Примерно получавам информация, примерно да искам да създам фирма в Норвегия. Ще получа ли въпрос от звеното? От звеното в Норвегия. Задавам същия въпрос на колегите, които са тук. Аз ще отговоря на първия ви въпрос. Аз знам, е, че има и на английски информация, но не знам дали има други езици. Uh, uh, um, Господин председател, по въпроса как е, се реализира тази задача, дали се предоставят и други услуги. Аз, е, и отколко души. Аз не съм сигурен колко, защото ни а, имаме системата отскоро и говорим с следващото поколение технология. А, искаме да подобрим процедурата. Та искам да видим докъде ще стигне използването на тази система. Може да използваме системата на Европейския съюз GO, така че можем да осъществим връзка и с нея. Господин Неспит, а господин Леку също ли искахте думата по този въпрос? Да. Да, благодаря ви. Исках да отговоря на въпросите ви и да уточня как точно се работи във Франция. Парламентът има правомощия по законодателната работа, но най-вече и за транспонирането на услугата за услугите. Но всъщност транспонирането ще стане чрез правилници, а правилниците е, са от правомощията на правителството. И тогава Националното събрание няма изобщо да се намесва. За това работата се върши от правителството. Има дори е, работна група в правителството е, с едно малко звено, е, което преценява до каква степен се прилагат промените, които се налагат по силата на директивата за услугите. Току-що ви казах, че е много сложно, защото неприложното поле е много широко. Но извън парламентарната инициатива и инициативата на правителството, е, няма инициатива на общините. Искам да попитам дали в 27-те е, страни, по-специално в Германия, няма отражение в е, провинциите. Дали има въпроси, които са по инициатива на лендерите или на общините. Специално за звеното за един контакт във Франция, физическото лице или юридическото лице, което регистрира фирма, там става това, но там се получава и информация, има достъп до интернет, така че има разграничение между административна процедура, която ще бъде упростена и е, все по-обширна информация, която се получава е, в това звено и е, държавите членки на Европейски съюз, чуждите страни могат да преценят е, как се прилага тази директива във Франция. Така че напредъкът е безспорен и е, полека се установява в, така утвърждава в френските навици. Uh, Благодаря. Госпожа Тун от нашата комисия. Имате думата. Темата е доста конкретна и доста а, специфична в технически план. Да, интересно и важно е да участват колегите от националните парламенти. Вие говорихте за проведената преди време видеоконференция и казахте, че ако съответните парламенти разполагат с тех... технологията, може да го правим пак. Аз мисля, че трябва да го правим максимално често, дори да не разполагат националните парламенти със съответната техника. В всяка от столиците има представителство на Европейската е, комисия, сега на Европейския съюз, е, те разполагат с тази техника, така че може да го правим. Но бих искала да насърча и моите колеги тук в Европейския парламент и колегите от националните парламенти да се възползваме от възможностите, които ни дават технологиите. Да, може би просто има възможност, трябва да се задействаме така. исках да се изкажа. Приветствам френския колега. Благодаря му наистина, че е тук, защото е наистина много важно по тази така сложна директива, както всички подчертаха, да проведем този диалог. А, а, всъщност, колегата от Националното събрание до някъде каза това, което и аз искам да кажа. Наистина много е широко приложното поле вие подчертахте Франция какво е направила по този въпрос, закона за модернизиране на економиката, на туристическите услуги и така нататък. Говорихте също така за модернизиране на болниците, защото това пък не е много свързано с директивата за услугите. Наистина, е, видно е колко е сложен този въпрос с приложеното поле. Има и друг е, сложен аспект. Всички сиви полета, неясни. Евлин е, спомена за изключването на някои услуги от общ интерес е, Евлин спомена за тези списъци, които изготвяме, социалните и медико-социалните услуги, например. И тук, що се отнася до приложеното поле, наистина ще има трудности при прилагането на текста на място, но така или иначе ще трябва да продължат тези дискусии а, между нас и всички други участници в процеса. Нещата са сложни. Good. Uh, and uh, Mr. Uh, thank you. As I, as I said uh, in my first remarks, uh, in the Czech Republic are 50... Благодаря. Ще продължа след първото си изказване. Ние имаме 15 а, такива звена в Чешката република, 13 а, в регионите, 2 в а, Прага като столица. А, Имаме и вебсайт www.inform.cz. winformcz много е важен, защото с него лесно се работи. Що се отнася до дерегулацията до прилагането на тази директива, е, в Чехия тези е, звена се занимават предимно с, е, в работа с Министерството на промишлеността и търговията. Това е добре. Има ли информация на този сайт и на английски? Не винаги, не цялата информация, само част от информацията е и на английски. Може би има и на немски Става въпрос а, къде от съответните държави се проявява интерес към сайта. Може би други колеги искат да обсъдя темата за тези звена за един контакт. Просто ми е интересно. Много благодаря на колегите от британската външно министерство, с което срещнах тази сутрин, те ми казаха, че през декември 2009 година са започнали работа британските звена. От февруари там постъпват искания за информация и за сваляне на електронни бланки а, около 800 на месец. А, сега не знам колко от свалената информация, а, постъпили са над 3000 искания за такава, съответно е била преведена. Интересно ме е да чуем статистически данни за други държави. не знам дали разполагате с такива. Ще бъде е, много полезно за нас да ни ги предоставите, ако разполагате с тях. Други колеги от националните парламенти искат ли да се изкажат по този въпрос? Знам, че колегата Гепхарт искаше. Както казах, е, много ще ни е така, приятно да обсъдим и тази тема. Благодаря ви. Ще се върна на въпроса на Франция. Сега, понеже ме питахте как стои въпроса в Германия и въобще в федералната система. Е, верно е, че в Германия това е вид затруднение. Е, за да се уточни партньора. Е, отговорността се носи от федералната държава. Опитваме се да координираме, обаче не успяхме, защото във всяка една от провинциите има нова система. И аз малко съжалявам за това, защото това осложнява нещата е, за чужденците, които извършват услуги в Германия, да речем. В някакъв момент ще трябва да се стигне до общ портал, до общ сайт, но най-вече да се определят е, отговорните лица. Е, за провинция Юртенберг, която аз представлявам, има коалиция и е, постигнахме споразумение. Има двойна система. От една страна камери, от друга страна общини, така че има партньор в съответната камера и съответно партньор в общините. Е, естествено, че е, е проблематично, но е, проблема не можа да се разреши по друг начин, така че трябва да се постигне напредък в Германия, да се упростят формалностите за лица, които искат да дойдат отвън. Важното е да се разбират на език, на общ портал, за да знаят хората към кого точно да се обърнат. Мисля, че поне това ще може да се постигне и ще бъде разумно. Е, е, защото това не е целта на парламента. Искам да ви напомня, че в е, моето първо предложение, което направих в доклада си по директивата за услугите, аз казах, че че трябва да има координация на европейско ниво. Е, за съжаление обаче не получих мнозинство в парламента и им чувство, че сега малко го съжалявате. Малко съжалявате, че този проект не беше доведен до край. Защото щяхме да можем да се... всички да се възползваме от тези положителни примери от и може би дискусията, която водим днес, ще ни помогне един ден да е, създадем система за координация. И аз имам е, въпрос към председателя от името на нашите колеги. Има ли цифри? Има ли някакви цифри, които можете да ни посочите? Колко хора са се обърнали към звеното за единен контакт? и на какъв е, език са получили отговор. За Германия съжалявам, че всичко е само на немски. В противен случай е, е, щеше да има много извършители на услуги, които не се обръщат към нас. Така че това е въпросът на какви езици е достъпна информацията в държави членки. Извинявайте, че е, ви прекъсвам. Казвам на Йордан е, от секретарята. Е, Мартин Прат иска да каже няколко думи. Тя отговаря в комисията за приложението на директивата за услугите. Може би тя иска да вземе отношение по някои от точките. Може би сега е момента да го направи. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. On the issue you are discussing... Благодаря много, господин председател. По темата, която ви обсъждате, именно изграждането на звената за един контакт държавите членки, аз трябва да кажа това. Дължна съм да го кажа, защото присъстват представители на национални е, парламенти. Това е област, която е изключително важна и много напредък е отбелязан от държавите членки. Тази задача е огромна. Проектът е много амбициозен. Не бива да загърбваме факта, че към днешна дата има 22 звена, които функционират, 5 които още не са на лице, надяваме се бързо ще стъпят на крака. И тези, които са вече създадени, а, имат нужда да се укрепят в смисъл да а, за подобрят своята дейност. Това са центрове на електронно управление а, в тези държави членки. Те ще продължат да функционират и по-нататък. Заближителното в процеса на прилагане на тази директива е впечатляващ обмен на информация между държавите членки. Те си организират, се каже, купони, където се събират и обменят опит за, изда, за изграждането тези звена. Те работят заедно за, изгражда, и за оформянето на единен а, логографичен знак за разпознаване на тези центрове в Европа, макар такова изискване в а, директивата да няма. Вие, ние обикновено се осведомяваме за действията на Европейската комисия, но тук трябва да похвалим държавите членки. Важното сега е да не се а, отпускаме, да кажем, ето, мина срока, това е свършено, отмятаме го трябва да продължат усилията, защото това е услуга, която ще бъде изключително ценна за гражданите. Благодаря. Благодаря ви. Имам няколко питания. Първо, интересно ми е какво мислите за процес на скрининга и какви са графиците, сроковете там. Второ, защото имаме единно наименование на тези а, звена за един контакт. Това ще бъде интересно да се знае ще, също от гражданите, за да могат да го разпознават и да го проверяват често. Благодаря, господин председател. Сега все пак аз съм юрист за логографичния знак. Не ни се не ни се полага да говорим много за това, защото сега приключва процедурата за регистрирането на търговска марка. Всеки момент ще се осигури а, защита на европейско равнище на търговската марка. Макар за много държави членки, техните представители е известен о, как ще би изглеждал графичния знак. А, основната ни задача е да се приеме а, на практика, да се въведе тази е, директива. Освен хоризонталното действие, т.е а, трябва да се извърши и адаптация на националното законодателство с оглед на директивата. Това наистина е изключително, изключително важен процес – който осигури една степен на прозрачност, което, което е важна характеристика, важна особеност на този процес държавите членки преглеждат собственото си законодателство с поглед насочен през призмата на вътрешния пазар. Сега има и а, някои, които закъснява доста с това, но а, повечето държави са го приключили като процес, защото този преглед бе необходим с а, оглед а, на хармонизацията може да взема думата по-нататък. Благодаря ви. Да, наистина може да се породят въпроси у нашите гости парламентаристи. Между другото, разбра... разбирам, че господин Шваб също е поискал думата. Благодаря много, господин председател. След като госпожа Прат от комисията ни представи процеса за скрининг, третира тази тема. Сега имам въпрос към представителите на националните парламенти. До каква степен правителствата на държавите са обсъждали а, евентуалната несъвместимост на някои от разпоредбите. Тоест, някои национ... разпоредби на националното на законодателство трябва да бъдат отменени и дали представителите на парламентите са участвали в тази дейност. Um, uh, uh, Трябваше много по-рано да ви представя госпожа Мартин. Uh, Прат, за което се извинявам, но има и други представители на Европейската комисия, служители, които следят този процес много отблизо и така. Имате ли колеги от националните парламенти някакви въпроси или да искате да се изкажете по темата за, еди... за звената за единен контакт или по други теми? Да убедя някой да поиска думата? Sì, grazie signor Presidente. Una riflessione appunto che faccio a tutti i colleghi. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос. Тук стана дума, че Заинтересованите лица в определен срок могат да получат информация, без да са длъжни да се обръщат към федерация, професионална организация или местна администрация. Така че това звено за един контакт работи, портала работи и действително трябва да бъде поне на два езика плюс националния език, за да може а, чужденци да влезат във връзка с въпросната страна и да могат да се отвори врата към тези, които проявяват интерес към работа в чужда страна. Трябва поне два езика плюс национални. Благодаря ви за това. Дали някой друг колега иска да зададе въпрос или да се изкаже? Швеция представители на Швеция. Eh, Благодаря много, господин председател. Да, това, което казахме за Швеция е, че парламента трябва да приеме решение, но всъщност този въпрос се решава не от парламента. Благодаря ви. uh, I'm not sure that we can help with that particularly, but I mean that's an, an interesting point that you made. Е интересно е това, което вие казвате. Може би това е тема, която в бъдеще ще а, е, стане е, много актуално, да се включат националните парламенти на по-ранен етап. А, както ви казах, нашата комисия по правата на потребителите вече имахме едно заседание а, и вече стигаме до на заключение нашия докладчик, тогава господин Шваб имаше възможност да слуша дебатите. Oui, pas... Ще бъде съвсем кратък, няма да злоупотребявам с вашето внимание. Ето уточнение. Споменахме колко е сложна тази процедура. Е, защото всъщност закона за болниците, който споменах, е, да, не е пряко свързан с директивата, защото медико-социалните услуги са изключени, но е, всъщност в този закон се посочва доколко приложното поле е свързано с тези услуги. Да, не искам тук да влизам в дискусия с моята сънародничка, но просто да направя това уточнение. Thank you very much. Um, anybody else um, before I perhaps invite Mrs. to comment? А, някой друг, преди да а, поканя госпожа Капа да коментира това. А, или по тази тема или по другите теми за транспонирането, за опростяването на вътрешните правила. Това също представлява опростяване на вътрешните административни процедури, както и на а, темата за а, звената за единен контакт. Колега Гепхард, вие следите специално въпроса за а, е, социалните услуги от е, общ интерес, общите економически услуги, също може да се изкажете по тях или по други теми в този кръг. Е, бих искала пак да се върна на въпроса за звеното за единен контакт. Това е най-важното от директивата за услугите, за свободен достъп до отрасъла на услугите, защото нещата се упростяват и се предоставя информация. Аз останах с впечатлението, че едва ли не това е административно звено, за което почти не се говори в парламентите. Но важното е, че поради съвсем други е, съображения трябва да има такова единно звено и за това то трябва да може да предоставя цялата информация, която е необходима на тези, които извършват услугите. Трябва националните правила също да останат в сила. Много е важно да имаме достъп до информацията, без да се налага векове да търсим какво е законодателството за заедостта, за околната среда и така нататък. И е много важно да се разбере какви са правилата в държавите членки, защото е, в директивата за услугите. Това не се отменя. И за това е много важно да има информация. Освен това, различните административни процедури могат да бъдат упростени. А, аз, е, мож, аз имах възможност да говоря с бургместери, с кметове в Германия. Те казаха, че за тях е много интересно да разберат е, как стават нещата, защото са могли да е, упростят е, административните процедури, защото за предприятията е важно да имат достъп до информация не само от тези, които извършват услуги в самата, от самата страна, но и от тези, които идват от чужбина. И заради това трябва да се упростят нещата не само по силата на директивите за услугите искат това да се разшири, за да се улесни достъпа и това е, е втората причина, поради която се създава тези звена за единен контакт. И на трето място, упростяването за тези, които свършат услугите е много важно и заради това въпросът е, за езиците е много важен. И аз лично е, е, много се радвам, е, като видя как комисията е създала това един лого, този един графичен знак, за да се разпознават по-лесно тези звена. Може би в държавите членки може да се говори за още една точка, за информацията. Информацията. Е, да имаме възможност да се обърнем към е, е, едно учреждение, към едно звено, защото от контактите ми с предприятията да установих, че има много малки средни предприятия, които точно не знаят, че има възможност да се обърнеш само към едно лице, едно звено. Това е просто мечтана възможност. Именно за малките и средните предприятия това е чудесна възможност и заради това се обръщам към комисията. Можем да предвидим информационна кампания с държавите членки, за да се знае какви са възможностите и да знаят хората към кого точно да се обърнат, за да може това наистина да се използва. Това са е, точки, които исках да изясня. И заради това ни трябва помощта на колегите от националните парламенти, за да може този положителен инструмент наистина да се използва и е, да може да бъде полезно за хората на място, защото е, е, ние тук не пишем а, закони за законите, искаме нещата да вървят напред в Европейския съюз и да се опитаме да постигнем висококачествени услуги. И освен това да насърчим конкуренцията, защото това е много важно, за да няма монополи. това е много важно за звената. Ако колегите не искат да се изкажат по е, звеното за единен контакт, аз е, ви предлагам да минем към следващата точка. Um, uh, we... Канех се да направя предложение, защото бяхме във връзка с, офиса на комисаря Барния да видим дали бихме могли да осигурим присъствието тук на по-ранен етап. До тук обсъдихме много важни въпроси, но мисля, че не е лошо сега да направим една пауза, за да може да се възползваме от присъствието на всички тези колеги тук, на вас, на госпожа Мартин Прат, представителите на Европейската комисия за да може в неформален план да си поговорим. А, така, надяваме се, че към 5.30 ще успеем да осигурим присъствието на господин комисаря. А, а, вие вече а, сте посочили някои теми на писмените заявки. А, може да го направите и по-нататък. Ще опитаме да ги включим а, в дискусията. Някак си да е, стане по-неформална нашата среща, да се установят е, контакти е, на в личен план и някак си да седнем по-наблизо. Така предлагам в 5.15 да продължим. Ще може да се разтъпчете, да си поговорите помежду си. След това ще имаме една заключителна дискусия. Ще помоля госпожа Гепхарт да а, каже някои уводни думи, някои ваши изказвания ще чуем, обобщения и след това се надяваме, че междувременно ще пристигне и комисара Барние а, след, а, за да приключим а, по дневния ред за деня. Сега а, може да излезете пред залата, да а, се освежите. Моля да се приберете в залата отново в а, 5 и четвърт. Благодаря. Uh, um, Госпожи и господа, предлагам да продължим работата си и да видим дали по време на тази кратка пауза не са възникнали и други въпроси у вас. Аз имах възможност лично да се запозная с мнозина от вас и този ангажимент между нашата комисия и вашите парламентарни комисии възнамерявам да го спазя. Така, надявам се, че ще имаме е, отново един откровен дебат в тази заключителна среща. Можем да говорим сега за а, обхвата на директивата. Ще дам а, думата на госпожа Гебхарт по тази тема. Искам само да ви припомня, че за нас ни е много интересно а, да споделите с нас доколко полезни са подобен род срещи. Второ, какви идеи бихте имали за последващи такива срещи, които да организираме? по отношение на тематиката, с която работи нашата парламентарна група, вътрешен пазар и защита на потребителите, какви теми биха били интересни и за вас. Ще видите за сега за какви теми по принцип смятаме да говорим. Също така да ни ориентирате евентуално кога да проведем такива срещи. Моля да се възползваме от тази възможност. Господин Барни, е на път, доколкото разбирам, аз ще го поканя на президиума и ще имате възможност да разговаряте и с него. И госпожа Мартин Прат също е тук от комисията. Мога да й дам на нея няколко минутки за заключителни думи преди да приключим. Uh, uh, И ако искате думата, моля да ми дадете знак. Yeah, äh, Благодаря ви. Може би трябва да се върна пак на две неща. Две неща, е, които ми бяха казани е, по време на почивката. Те са свързани с приложното поле и приложението на това приложено поле. Първо имаше въпрос по член първи, алинея 6, е, казва се, че директивата не засяга трудовото право, е, т.е. договорните задължения не засягат е, заетостта, защита на заетостта и защитата на здравето на трудовото място, връзките между работодател и наймен работник. Всичко това е уредено с национални разпоредби, Казват ми, че и в директивата няма никакви разпоредби за социалната сигурност. Мисля, че тази разпоредба е много важна. Много е важна, защото се... имаше много страхове в държавите членкове те се страхуваха, че е, здравеопазването и социалните разпоредбите за здравеопазване и социална защита могат е, да е, отпаднат и всъщност да а, да, да, да, да, да отпаднат. Искаме да изясним, че в никакъв случай не става въпрос за замяна на трудовото право по какъвто и да било начин. Всъщност искаме да работим като спазваме принципите, които в момента са в сила. Знам, че в много държави членки е проведена дискусия, възникнали са въпроси. Сигурно пак ще се върнем на тези въпроси. Трябва да признаем, че тук има връзка между директивата за услугите и други директиви. И това може да бъде важно и не трябва да се губи от поглед. Важно е приложното поле. Европейската комисия на първо време беше предложила директивата за услугите да се прилага за всички съществуващи услуги. А ние казахме, че все пак трябва да се направи разграничение. Разграничение между чисто търговски услуги, които се покриват от тази директива, и а, е, директивата от общ економически интерес, където трябва да има специални разпоредби примерно аудиовизуални услуги, транспорта като вид услуга, социални услуги, нотариуси. Аз посочих примери от член 2. Ние сме изключили, например, хазарта, защото това всъщност не са услуги от обществен интерес. В същински смисъл на думата. Това е специфична услуга, различна от търговската. И посочихме, че условията са различни. Важното е защитата на здравето и на интересите на потребителите и е, защитата срещу организираната престъпност. И заради това трябва е, специфичен е, подход. И заради това е, правенците ни казаха, че е по-добре така, отколкото да оставим всичко в директивата за услугите. Има специфични условия в държавите членки, които трябва да бъдат, с които трябва да се съобразяваме един от най-важните въпроси, по които изтече много мастило в парламента, беше изключването на услугите от а, общ економически интерес. Да се види доколко могат да бъдат изключени и при какви условия. В а, компромиса, който намерихме, има някои слаби точки. Признавам, защото компромисът си е компромис и всичко зависи от начина по който е, изключенията ще се тълкуват в държавите членки. М така че искам да е, чуя какви са проблемите е, по тези специфични проблеми, които току-що цитирах. Е, спазването на трудовото право, и изключването на услугите от общ економически интерес. Защото, според мен, трябва да обсъдим въпроса и Европейската комисия обнародва наръчник. Има неща, с които не съм напълно съгласна понякога съм склонна да кажа, парламентът имаше нещо друго предвид, когато взе решение. Сега ще посоча пример. Например, когато говорим за здравеопазване, болниците са изключени. И защо здравеопазването е изключено? Докато в е, болниците се извършват определен е, вид услуги. Например, е, кафенета има там или пациенти, които трябва да хапнат нещо. И възоснова на тази директива, комисията ни казва, че това не е свързано с здравеопазването, че това са търговски услуги. Аз много се изненадах, като чух това тълкуване, защото храната за пациентите все пак трябва да, да спазвате примерно да речем диетата на някои болни. Така че кетеринга е медицинска услуга, не е търговска. Така че искам да чуя вие какво ще кажете и как протекоха дискусиите в държавите членки. Искам да чуя какво мислите за тези проблеми и какво решение намерихте защото, както виждате, тези е, въпроси са ясни и трябва да им се намери някакво конкретно решение. Виждате, че може би компромисен текст може да бъде тълкуван различно. Лично аз е, изобщо не се бях сетила за всичко това, когато обсъждахме въпроса и е, възоснова на някои контакти с колеги от е, Европейския парламент – и от други групи и те се очудиха. Ние изключихме социалните услуги от тези директива. Защо говорим, например, за ранното детство? Защо говорим за ранно детство? Това всъщност е свързано с услуги от общ социален интерес. Искам да разбера какво мисля. Okay, yes. Uh... Mrs. Svensson. Mrs. Janssen. Госпожа Tack, herr ordförande, för att du också kommer ihåg mitt Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, че си спомняте добре моето име. Що се отнася до пазара на труда, аз споменах, че директивата за услугите няма вече нищо общо с директивата Болкенштайн. А положението в Швеция, както се опитах да обясня, е да е, постарахме се да е, изменим законодателството и да и вече няма хора, които са готови да извършат някои дейности. Синдикатите ни казаха, че трябва да имаме представител в съответната страна, за да се установи как стои въпроса с колективното договаряне. И, а, опозицията и синдикатите смятат, че всъщност сме направили точно това, което не е трябвало и също което самите ние сме отправили предупреждение. И трябва да се търсят нови посоки на решения, нови решения. Именно това правим в Швеция и се стремим да направим една цялостна оценка и да сътрудничим между, да се установи сътрудничество между националните парламенти. Благодаря. From, uh, from Някой друг от нашите гости от националните парламенти желая ли думата? Тук съм записал господин Шваб и госпожа Рапти. Господин Шваб, сега ли искате думата? Може би по-късно. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че не съм съгласен с госпожа Гепхарт. Що се... В 2F, латинско, са посочени медицинските услуги. А, да речем, а, домашна дом, а, помощница или а, кухнята, организиране на храненето на болните в болниците. Според комисията тези услуги не са свързани с медицинските грижи, с медицинските услуги и се изключват от приложното поле на директивата. Ако някой пациент страда от тежко заболяване или трябва да на специална диета, тогава се предоставят допълнителни услуги от е, болниците и те са включени в директивата. Имаме интересни <clears throat> дебати по този въпрос. Ще помогля. Ще припомня на колегите, че имаме и е, други аспекти, а, които също не са Засяга. Въпросът за услугите от общ интерес бях, бе разгледан чрез поставянето на по-строги изисквания. Това е тема, която също разгледаме сега. <clears throat> Господин Бърни е на път, може би госпожа Рапти е сега. И след това ще дам възможност за други изказвания, докато дойде господин Барние. Проедре от Иборона, να μιλάω на να έρθει ο благодаря, господин председател. Толкова ли много време имам аз сега да се изказвам? Благодаря ви, благодаря ви много. Много ви благодаря. При... Всъщност имах предвид среща с изслушване, което беше проведено тук с Комисията по заетостта. И там изслушахме комисаря Андор. Вие знаете, че е, става въпрос за дерегулация между вътрешен пазар и защита на трудещите се. И искам да ви кажа следното. Не исках да се изказвам по-рано, защото мислих, че е, представителите на националните парламенти трябва да говорят. Но всъщност аз е, гордо искам да заявя, че сега в националния парламент се обсъжда директивата за обществените услуги в Гърция. Вие знаете какво е положението в Гърция, сега няма да говоря за това, но в нашия национален парламент транспонираме тази директива в национално законодателство. Това е много важна стъпка за Европейския съюз, за Европейския парламент и особено за националния парламент, особено за Гърция е, при сегашните обстоятелства. Искам да поставя ударението върху две неща. Първото е, че прилагайки директивата за услугите, ние винаги трябва да имаме предвид защитата на трудещите се, и едновременно с това трябва да се съобразяваме с някои мерки. Нека сега да се замислим върху казаното от господин Шваб. А, предвид специалните диети и здравеопазването, това е свързано с здравето и е, с е, лица, които са в болници. Не точно тук. Така че е, едва ли е необходимо някой, който има специална диета, който е в болница, защото да речем има стомашни проблеми или е, е, стомашно-чревни проблеми, е, или, примерно, да речем, е, някой, който е опериран от сърце или има щупен крак, е, или, примерно, трябва да отслабва. Е, може би трябва някаква специфична диета, свързано с тяхното здравеопазване, с тяхното здраве. Виждам, че господин председателя реагира, но трябва да реагираме на всички тези неща и да стигнем до по-добри резултати. И в заключение искам да кажа, че в вътрешния пазар имаме нужда тези, които легитимират е, услугите на вътрешния пазар и как оперира вътрешния пазар. Гражданите и потребителите е, легитимират всичко това, нека да не го забравяме. Благодаря. А, тук е, навлизаме малко в подробности по тази, в тази дискусия. Все пак за мен е ценно да обменим виждания по целият диапазон на проблематиката. Мисля, че тази, е, този труд е много важен, много разностранен, ще повлияе в голяма степен на гражданите, ще им даде много нови възможности за това се струва да бъде обсъждано, но, но популяризирането на единият европейски съзар, насърчаването на хората да събират и предоставят информация, съответно да създават фирми, да формират партньорства с, други такива. А, да смятам, че особено по отношение на малкото предприятие, този акт е изключително важен трябва да осведомим нашите граждани за тези възможности. Както ви казах, ние в момента работим по един такъв доклад. Колегата Грек, който беше тук е, в началото, е, разглежда е, темата за единия пазар и гражданите Паралелно е, има един друг доклад, възложен от е, господин Барозо. А, ние ще работим, а, е, това ще е нашия принос а, е, по отношение на усилията а, е, за доизграждане на единния пазар. А, така, комисията сега ни изпраща своите директиви, за да ги коментираме и да предложим изменения, ако такива според нас се налагат. Едно от нещата, които ще изведем като обобщение от днешната ни дискусия е, че националните парламенти трябва да се включват в началото на процеса. В нашия случай това вече е невъзможно да стане по този доклад, за който говоря, тъй като работата е започна още 2006 година. Но за в бъдеще. И така, мога ли да изкуша някой от колегите да поискат думата? Да, от Норвегия. Господин Нисвеге, извинявайте, от тук не виждам а, табелката с името ви. Да, благодаря. От норвежка страна искам да се възползвам от възможността. Още веднъж да ви благодаря за това, че ни дадохте възможност да се включим в тази среща. Обеден съм в значимостта на тези срещи. Това за нас е възможност да обсъждаме различни проблеми с колеги парламентаристи от други страни, особено с държавите членки присъстващи тук. Трябва да отбележа също, че е важно да имаме а, широк дебат максимално рано а, в а, процедурата. Така имаме възможност а, не, не да подчертаваме големите проблеми или големите теми едва в края на този канален ред по работата по директивите. Също така е добре да се е, погледнат благоприятните възможности, които тази директива ни дава. вместо да гледаме какви евентуално проблеми биха възникнали в бъдеще. Така че отново ви благодаря за тази среща и се надявам пак да имаме такива възможности и по-нататък. Благодаря много. Да, браво. А, до тук добре. За сега няма други желащи да се изказват. Накрая може да имаме пак такава възможност. Сега имам огромното удоволствие да приветствам добре дошъл господин а, Мишел Барние, който е а, европейският комисар по а, вътрешния пазар. Ще се радваме много да ви чуем, господин Барние. Сигурен съм, че имаме и някои въпроси към вас. Благодаря, че дойдохте и по-рано от обявения час. Попритеснихме ви и ние с това наше искане. Ще видим как ще вървят нещата до края на срещата. Мога ли да ви дам сега думата, за да ни каже какво мислите по транспонирането на директивата за услугите и как, също да споделите своите послания, които искате да отнесат за себе си представителите на националните парламенти. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички останали. Наистина с голямо удоволствие се включвам в края на този е, работен ден за вас. И няколко са причините за тази моя удовлетвореност, защото Европейската комисия е на разположение на парламента, дори малко в аванс, така както ме помолихте. А тази зала, освен това, ми е добре позната и казвам това на националните парламенти, защото а, съм работил в тази комисия в продължение на няколко месеца. Също така и защото дами и господа депутати и сенатори, диалогът с националните парламенти за мен има голямо значение и аз съм убеден в тази значимост на този диалог още преди приемането на Лисабонския договор, влизането му в сила около 20 години съм бил член на Националния парламент, Националното събрание на Франция и наистина не може да се осъществи този процес без сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Така че аз имам намерение в едните 5 години да се включа в работата, в диалога с компетентните комисии и представители на националните парламенти и още когато бях комисар до 2004 година, от 1999 до 2004 година съм го правил. Всички тези теми, по които се взима съвместно решение, са особено важни и основна, фундаментална роля играят и националните парламенти тук. Наистина, госпожа Геб Харт а, изигра огромна роля. Вие много добре разбирате това. Наистина благодаря отново на председателя на комисия за това, че ме поканихте и мога да ви заявя, че в идните пет години може да разчитате на мен, на моята помощ. Защо тази директива, която обсъждате днес, е толкова важна? И наистина от основно значение е транспонирането на тази директива. И това беше определено още в началото на дългия процес за изменение и подобрение на тази директива. Тя наистина беше подобрена аз бях член на комисията Проди, но както и всяко предложение на комисията и това подлежи на усъвършенстване посредством парламентарна дейност. Но наистина тук са засегнати особено важни економически въпроси. и е, ползата, печалбата, ако правилно и ефективно се прилага тази директива в 27-те държави членки, между 60 и 140 милиарда евро е, ще е, бъде изражението на тази печалба. Финансовите изражения, т.е. пункт и половина допълнителен ръст и се обръщам към представителите на националните парламенти. Наистина кризата далеч не е приключила, но ние трябва да търсим средствата, факторите за растеж а, тук сред нас, а не другаде. Защо е толкова важна тази директива? просто тя не е като останалите и нейното прилагане наистина представлява безпредседентно предизвикателство за държавите членки, защото е безкрайно сложно, защото налага задълбочено упростяване на националното законодателство, прилагането на оперативни проекти, какъвто е случая с звеното за единен контакт, е, ще се върна на това малко по-късно. Именно поради тази комплексност, още в самото начало, е, прилагането тази директива, е, комисията отдели необходимите значителни средства за техническа помощ. Докъде са стигнали сега нещата? 28 декември 2009 година беше срока за транспониране. 4 месеца след тази дата мога да направя една критична равносметка на ситуацията. От друга страна, установявам с задоволство сътрудничеството между комисията и държавите членки, започнали процеса на транспониране и ефекта вътрешен пазар действа и благодарение на лоста на директивата за услугите. И ще започна с Швеция. 3 и 4 июни е предвидено мое посещение. Това е, е на първото посещение, което ще бъде последвано от други в съответните столици. Така че на място да обсъдя с компетентните органи, развитието е етапа на транспониране на директивата, така че не само с министрите и с служителите, които осъществяват това транспониране, ще проведа срещи, за да установя ситуацията. Наистина очаквам от тези посещения да се ускори процеса и не само по тази директива, а и по другите обществени поръчки и квалификация. Трите основни насоки на тази директива, докъде са стигнали нещата с приемането и изменението на съществуващите закони, към днешна дата 19 държави членки са приели съответното хоризонтално законодателство за транспониране. Три други държави членки разглеждат в националните парламенти тези текстове. Пет държави членки, простете, и останалите още две, които не са започнали процеса, трябва да приключат тази дейност да изпълнят този свой ангажимент в кратки срокове. Напълно възможно е правилно успешно транспониране без приемане на хоризонтални закони, но вписване на основните принципи на директивата в отраслови специфични а, закони. Това е един по-труден подход, но такъв е избора на Германия и на Франция. Хоризонталното законодателство обаче не е достатъчно. Е, много по-голямо е, е бремето е, и трудностите при адаптиране на същото законодателство. И тези изменени текстове се намират в националните парламенти. Повече от 600 текста, законодателни текста, е, до този момент са изменени е, в е, целия Европейски съюз. Но има държави членки, които отбелязват изоставане, бележат изоставане. Именно това ще обсъдя аз с тях по време на моите посещения близко бъдеще. Втора важна тема, това е въпросът за звеното за един контакт, така че е, да е, се упражни по-лесно правото. В 21 държави членки е, е оперативна тази система. 6 държави членки не са създали все още на практика така нареченото единно гише, е звеното за единен контакт и се задоволяват само с доставяне на информация. Все още нямат възможност да изпълняват процедури, т.е. не са спазили в този пункт разпоредбите на директивата. ще използвам моите посещения, за да насърча държавите членки за създаване на това звено. И накрая, що се отнася до административното сътрудничество, са отбелязани известни е, крачки напред, известен напредък. А комисията е създала електронна система за вътрешния пазар, така че да се осъществи на много езици комуникация Регистрирани са около 4500 компетентни органа в държавите членки, които са регистрирани в тази информационна система и през 2009 година повече от 3600 а, обмени са осъществени. Тази система наистина може да се разгърне, да се превърне в нещо като Фейсбук на вътрешния пазар. И така, дами и господа, няма да отнемам повече от времето ви. А, ясно е, че е постигнат напредък, ясно е, че този напредък е недостатъчен. А, тези държави членки, които изостават, трябва да отвоят усилията. Напълно, пределно съм ясен. Казвайки това, надявам се, че правилно ме разбирате, но нека склонен съм да предоставя време, но не безкрайно дълго. И да се работи чрез консулти... консултации и сътрудничество в тази насока. Така че отправям апел за поемане на цялата отговорност за транспониране или изменение на националното законодателство. Националните парламенти се състоят от политици, жени и мъже, и те трябва да ни помогнат в тази а, област. Комисията ще а, продължи да изпълнява своите ангажименти. Срокът за а, да влизане сила на директивата а, не е край на този процес. А, наистина и директивата трябва успешно да се прилага и системата за е, взаимно информиране. Така че диалогът продължава. Аз ще го продължа с е, националните парламенти по време на моите посещения. Благодаря ви е, за времето, което отделихте тази критическа оценка. Uh, Благодаря, господин комисар. Струва ми се, че е добре сега да преминем към заключителни изказвания. Много сме ви благодарни, господин комисар, че дойдохте и ни запознахте с това ваше обобщено о, изказване. А, сега съм сигурен, а, че държавите, които още не сте посетил, много ще се радват а, да ги посетите и тях. А, знам, че имате голям списък с а, бъдещи визити и ги отмятате една по една. И сега следващото председателство след испанското е бългийското. може би ще чуем а, какво смятат а, колегите от Белгия какво да направят по директивата а, за услугите. Аз съм в политиката само 42 години, много политики съм видял. Благодаря ви, господин Бърне. Когато изтъквате необходимостта от директивата, в началото се направи оценка на фактите, които отчасти повторихте. Е, за това каква полза може да се излече от тази директива, е както за увеличението на индустриалния капитал, на търговски капитал, на услугите чисто и просто и на заедостта. Директивата 2002 година, е, която прилагаме, има много голяма разлика. А, докладчика каза, че това не било Болкенштайн, било съвсем различно. Дали временния извод за благотворното действие върху економиката и заетостта ще бъде толкова различен с първия вариант Болкенштайн и подобрения вариант в МУМА. Е, имате ли намерение е, да съпоставите различните доводи, ако това е възможно? Ще проверя за кои дати се отнасят оценките тези положителни цифри, 140 милиарда от 0,5 до 5% економически растеж, едва ли е, става въпрос е, за вариант на версията, която е устаряла но ще проверя. Въпросът е много хубав. Мисля, че цифрите, които ми се предоставят от службите ми в момента, са с известна приблизителност, която все пак е допустима. Още повече, е, че с други оперативни данни не разполагаме в момента. Мисля, че тези е, цифри се позовават на ефекта на директивата в окончателния вид, прият от парламента, не в първия вариант на директивата. Okay. Yeah. Yeah, благодаря ви съвсем накратко, защото може би трябва да дадем думата и на нашите колеги от националните парламенти. Благодаря ви, господин комисар. Много се радвам, че стана въпрос за информация за гражданите, защото вие вероятно знаете, че в нашата страна бяха казали много неверни неща за директивата за услугите, включително и от политиците, които сме ние. И за това мисля, че беше много важно, когато определим приложното поле, когато е, звената за едини услуги заработят, беше е, ясно за всички колко трудно е да се диспонират за директива. Много е важно гражданите да разберат економическата и социалната полза, въобще по-голямата свобода, която ще придобият, ще се движат по-свободно, е, ще е, подобряват професионалната си квалификация. Е, гражданите трябва да разберат това и информацията трябва да се предоставя основно от държавите. И аз не виждам друга възможност, освен националните медии, да информират гражданите във всяка държава, разбира се, с сътрудничеството на комисията и на парламентите, за да обяснят на големите медии, които всички гледат, ясно и разбрано да разберат положителния аспект. Именно така Европа ще мине през, гражданите на, през главите на гражданите на Европа. Благодаря ви, че го подчертахте. Good. Well, I think uh, Mr. Uh... Двама-трима от колегите споисках думата. Господин Педиха от Италианския сенат, струва ми се, и господин Козюшник. Ако някой друг иска думата, ще групираме някои от изказванията и после ще дам думата на господин Барния за заключително изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Барние. когато в дадена страна има указ закон, както е в Италия, това е обратното на директива за услуги, е, какво трябва да се направи. И за да отговоря на въпроса, който вие зададохте, аз мисля, че може би това е най-деликатната е, страна на директивата защото националните държави ще тълкуват директивата по различен начин и в края на кращата изцяло ще променят смисъла й и дори ще възпрепятстват оказването на услуги на територията. И т.е. приложното поле, т.е. приложното поле, а, така че а, а, миналата седмица се говори за изключения, които са предвидени и които са много по-многобройни от предвиденото в Брюксел. Член 2 от този декрет закон, примерно да речем, от приложното поле е, се изключва е, обществените услуги, е, които както и други услуги, които могат да се извършват на територията на страната. Всички области, които са изключени, ще бъдат в противоречие с мотив 17 на директивата. Твърди се, че обществените услуги са услуги, които се извършват на територията, но в рамките на директивата. А Декрета закон твърди обратното и наръчника на комисията също не отговаря напълно на всички предвидени разпоредби. Така че, примерно да речем, има услуги от економически интерес или услуги от общ интерес и те не влизат в приложното поле на директивата. Ние искахме в директивата да се избегнат много изключения. Директив Италия предвижда изключения, които не се предвиждат от самата директива. Трябва да се върнем на тези въпроси и да ги разгледаме отново, за да може целта на директивата да се постигне и е, услугите от общ интерес да бъдат е, защитени и е, за да може економическите дейности да не бъдат възпрепятствани. Мисля, че е, това е важен проблем за моята страна. Не знам дали е така в други страни, дали има е, подобни изключения в други страни. Благодаря ви, господин председател, че организирахте такова работно съвещание. Е защото трябва да се спазват правилата от Брюксел. Декрета закон, който ние имаме в Италия, не спазва напълно това законодателство и трябва на всяка цена да се е, защитават трудещите се и тези, които извършват услуги и особено тези в граничните райони, това също е специфичен случай и Имам чувството, че ние в Италия по-скоро искахме да защитим частните инвестиции, предприятията, отколкото да спазваме закона и защитата на трудещите се. И мисля, че е, по този начин е, ще остане високата цена е, с изключително недостатъчно качество на услугите. Това е един драстичен случай за нарушение на обществено законодателство. Злоупотребявам с времето на комисара. А, вие, при цялото ми уважение, можехте това дълго изказване да го направите при предната част от нашето заседание. А, все пак ще се опитам да помоля комисар да отговори на тези въпроси. Искам да предложа на моите колеги Понеже утре сутринта господин комисар, пак ще бъде в нашата комисия, за да ни говори за законодателната си програма, да се възползвате от неговото присъствие тогава. Сега ще приключа с тази среща. Ще дам на господин Барние думата, след това на госпожа Гепхарт. След това ще приключим, надявам се, спазвайки работното време. Господин комисар, имате думата за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Всъщност и сега съм тук и утре сутринта може би направо да си остана тук за през нощта. Ще е доста симпатично преживяване. И така, да потвърдя това, което казах. Що се отнася до економическото въздействие, тези цифри, приблизителни, са от 2007 година. Независимо проучване, осъществено от кабинет СПБ, Deutsche Planning Bureau, по последната версия на директивата е направено това проучване след гласуването от парламента и съвета. С голямо внимание изслушах оратора за изключените отрасли. Някои държави членки, сред които Франция, са изключили някои социални услуги, като яслите, например, от приложното поле на директивата, но не всички са изключени. Някои социални услуги, предоставени от държавата или а, сдружения с а, нетърговска цел, не частните частните ясли са включени в приложеното поле. А, и някои държави членки са включили това компромисно решение в тех, тяхното вътрешно законодателство. А, но наистина закрилата а, на, а, обществените а, услуги, услугите от общ интерес – е важен елемент и как се стига до гарантиране на тази сигурност и правна. Дали с специфични закони, но утре мога отново да се върна на този въпрос. Наистина гражданите, тези, които са най- с, с скромни възможности, държат на тези услуги и трябва да имат достъп до тях. По отношение на това, което каза госпожа Верньо, но тези представители на националните парламенти, които имат други въпроси, които не могат да ми зададат сега, може и в писмена форма да ми ги зададат а също така и когато по време на моите посещения на място. А, от няколко седмици насам доста често отивам до Лондон, но трябва да посета и другите столици. А, та така, да се върна на въпроса зададен госпожа Верньо. Тя направи доста а, интересни предложения. А, да, комисията разполага с а, средства, когато а, темите са интересни, предложенията са интересни, наистина е а, добре да се види каква е печалбата, ползата за гражданите. Както казахте вие, аз много добре си спомням а, а, полемиката във връзка с полските водопроводчици на времето но а, всъщност съм взела решение всички текстове в бъдеще, ако са чувствителни, всъщност комисията предлага на парламента и на съвета на министрите текст и комисията ще предостави а, на националните и на европейските парламенти и информация на съответния език, на някакъв носител на CD или някакъв друг носител, така че да може да го ползвате по места. И наистина бях силно впечатлен от този разрив между дискусията тук в Брюксел и в отделните региони на Европа. Така че това, което ще предложа, както по функционирането и консолидирането на единия европейски пазар, така и по отношение на регулаторните мерки за проследяване надзора, в 27-те е, държави членки на вашите езици ще предоставя информационни материали, така че да може да проведете дискусия и а, да стигне до базата информацията, идваща от комисията и а, да се осъществи и обратната връзка, така че да се вслушаме в гласа на гражданите. Във всички случаи тази информация е особено важна за мен. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Благодаря ви за това предложение. Аз съм сигурен, ние ще го приемем и също колегите от а, националните парламенти. Призовавам ви да се възползвате от тази покана на господин Барния и да поддържате тясна връзка с него. Сега ще дам думата на колежката а, Гепхарт, която е автор на доклада за транспонирането на директивата за услугите. Ще ви дам думата за да направите обобщение, след което ще закрием съданието. Благодаря ви, благодаря много. Искам да благодаря на колегите, които си дадоха труда да пътуват чак до Брюксел, да срещнат с нас, да обсъдим нашите позиции относно хода на транспонирането на директивата за услугите. Много полезен диалог съществихме. Обменихме ценна информация. Няма да повтарям всичко, защото нямаме достатъчно време, но ние се насочихме върху основните моменти. Най-важното е да има сътрудничество в духа на Лисабонския договор и наказано. Ние на европейско ниво работим много по-тясно с е, националните парламенти, отивайки малко по-нататък, отколко е, е по-далеч това отношение, отколкото предвижда Лисабонския договор. А, ценно е да се осъществява тази връзка между европейските институции, националните институции, да работим заедно, заедно да обсъждаме, да знаем а, какво а, обсъждаме, да говорим на един език, да имаме силно сътрудничество. Друга тема в нашата дискусия бе че искаме да, пости... да реализираме Европа на гражданите и е, че тези много важни права, които съществуват в областта на трудовото право, е, да, се, е, да бъдат защитени в разпоредбите на националното законодателство. Колегата от Янсен от Швеция каза, че е добре да обсъдим как може да работим съвместно по теми, като например директивата за услугите, както и други директиви, много важна роля ще има това и по отношение на функционирането на а, а, економическия съюз с скандинавските страни, а, да видим как може да реагираме съответно на възникващите най-различни въпроси, проблеми, които възникват не само в резултат от а, транспонирането на директивата за услугите, но и на други директиви. Обсъдихме и а, ролята на а, звената за единен контакт. Това основно а, бе нашата дискусия. Това са съществени моменти в директивата за услугите на този общ пазар, който искаме да реализираме. Така че доставчиците на услуги да могат реално да бъдат мобилни в Европа и да създават своето място на стопанска дейност там, където желаят. За центровете за един а, контакт, тези звена, нещо, което а, господин Барние а, набляга а, също на него в а, документите. Тези служби а, предоставят а, съществуващите вече услуги, много често има дискусии, онези, които могат да намерят най-голяма полза от тези дискусии, не си дават сметка къде се крият възможностите за това. И а, това натрупване на ноу-хау също е много важно, за да се представи цялата тази тематика в рамките на една информационна кампания. Ето, това са теми, които не веднъж бяха поставени тук. Много важни теми. Приключвам. А, и сега, що се отнася до обхвата на директивата за услугите. Необходими са допълнителни дискусии, за да се изясни а, обхвата. Казаното от комисара Бърни е изключително важно. А, дискусията ще играе наистина изключително важна роля а, в а, определенето на различията, спецификите между услугите от общ интерес и търговските услуги. Услуги, които не биха се вписвали в приложното поле на тази директива, би било по-уместно да им се намери друга рамка. Не е съвсем а, ясно как ще се реши този въпрос за сега, но е една идея е просто да оставим този въпрос по осмотрение да се решава от държавите членки или да има преюстициално становище от Европейския съд. Не, не, трябва да гледаме напред, да предвиждаме тези проблеми, да даваме правна сигурност. И така, мисля, че тук е време вече да приключвам. Дават ми знак. И така, е моята група специално още не е определила кой ще е докладчик, но се надявам много моята политическа група да избере именно мен за докладчик или докладчик сянка, за да можем да се заемем по-конкретно и подробно с различните аспекти и теми в тази директива. Благодаря. колегите е, ви, е, струва ми се, ще пропуснат една е, прекрасна възможност, ако не ви предложат да се захванете с тази задача. Както и да е. За мен, госпожи и господа, бе голямо удоволствие да проведем съвместно това заседание. Благодаря, че дойдохте. Надявам се нашата съвместна дейност да продължи. В заключение ми се ще да отбележа нещо, което ми стори изключително интересно. Един израз, използван от комисаря, който говореше за тези звена е, за един контакт като е, нещо, което вдъхва живот на директивата. Ето за това бе и нашата среща. Да видим как е, една, един продукт на нашата работа, един законодателен акт сега придобива плът и кръв, заживява във вашите държави и на нашия общ пазар. господин Хенсли а, си спомням, доведе един полски водопроводчик тук в парламента. Той беше един хубавец, който се явяваше на различни плакати в Полша, издавани от правителството. Да, бих казал, преди да приключим дебатите по тази директива, посетих Франция много ми стана приятно да видя там същия този плакат с полския водопроводчик. А, уверих се, че ще има успех тази директива, щом видях този плакат на полския водопроводчик. И така, благодаря много, а, че е, бяхте тук. Напомням на депутатите от Европейския парламент, че утре в 9 часа започваме работа в едно г 3 където отново ще приветстваме добре дошъл комисаря Барние и не забравяйте да си вземете картите за гласуване. Обявявам седането за закрито. Благодаря на всички.